Okay, good afternoon, ladies and gentlemen. We continue our... И така, нека да продължим работа, скъпи колеги. Да започнем работа в тази наша втора сесия за деня. И така, първо имаме гласуване. По е, становище на нашата комисия, Европейска мрежа на службите по заедостта, достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъчно интегриране на пазарите на труда. Това становище е изготвено от докладчика Данчила Вьорица. Е, искате ли думата? Не. Добре, благодаря ви. Така или иначе, това становище е обсъждано а, имате ли всички готовност за гласуване? Надявам се, че всички носят картите си за гласуване. А, доста изменения имаше е, внесени по този текст, 22 компромисни предложения. и ще работим с окончателния лист за гласуване. Изменение седмо, кой е за, против, въздържали се. Приема се. Минаваме на следващото. 78. Кой е за? Против въздържали се, приема се 79-то изменение. Осмо изменение. устно изменение от докладчика. Не искате думата, добре. Текстът е пред вас, колеги, по това устно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Девето изменение. За, против, въздържали се, приема се. 22 компромисно предложение. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 83-то изменение сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 11. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 12 изменение, устно изменение от докладчика. Искате ли думата? Не. Добре, гласуваме. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно предложение 2. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. И така преминаваме към компромис 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 92 изменение, устно изменение от докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 5. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 16. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 97. Кой е за? 97. За. Против. Нека да направим електронна проверка. Моля, вземете картите си за гласуване. 97 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 21 гласа за, 14 против, 2 въздържали се. Приема се това изменение. Продължаваме по-нататък. 98 изменение. Не, то о, отпада. 98, така че преминаваме към компромис 7. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 20. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. По-нататък компромис 8. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 22 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 23 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 24 изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромис 9. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 26 сега. Кой е за? Против, въздържали се, Приема се. 27 изменение, устно изменение от докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 28 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 106-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. А, 107 изменение сега. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. И изменение 30. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 10. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 111 изменение. Кой е за? Is, uh, against. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 11. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 12. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. 33. 119 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 123. За. Против. Въздържали се. Приема се. 124-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 14. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 127 изменение. 127 за, против, въздържали се, отхвърля се. Сто двадесет осмо изменение. За, против, въздържали се, приема се.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 133. За, против, въздържали се, отхвърля се. 134. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сто пето. 135-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 136-то изменение за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 137 за? Против?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 Изменение 35 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, въздържали се, но нека да проверим електронно 37 изменение. Моля да гласуваме по 37 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се това изменение с 20 гласа против 17 за. И така. 38 изменение за, против, въздържали се, приема се. 143 изменение за, против,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 въздържали се, приема се. 41 изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 42 изменение за, против, въздържали се, приема се. 147 изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 148 изменение. Кой е за? Против? Нека да проверим електронно. Моля, по 148 изменение гласуваме електронно. Close the vote. Прекратете гласуването. E mm-hmm. е, да, имаме uh, проблем с броя на гласовете. Един глас в повече от НП. Така че е, ще прегласуваме това изменение 148. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Шестнайсет гласа за, 20 против, отхвърля се. 43-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 15. то Компромисно предложение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 151 изменение. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 152 изменение. Кой е за? Кой е против? Да, ще трябва да проверим електронно резултата. Моля, гласувайте по 152 изменение. Прекратете гласуването. 19 гласа за, 16 против, 1 въздържал се. Приема се това изменение. Продължаваме с 45-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 46 за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 за, против, въздържали се, приема се. 48 изменение, устно. А, докладчика, не искате думата, моля гласувайте по това устно изменение, кой е за, кой е против, кой се въздържа, приема се. И така. Продължаваме с 49-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се?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 Стигаме до изменение 60. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 61. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 19. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. Преминаваме към изменение 64-то устно изменение. Не искате думата. Гласуваме по това изменение. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 65-то изменение. Кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 66-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. изменение 69. Устно изменение Гласуваме по него. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се това изменение. Продължаваме с компромис 21. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Изменение 73. Кой е а, на тук ще гласуваме разделно. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 74-то изменение. Кой е за? Кой е против? въздържали се, приема се. Изменение 75. Устно предложение на докладчика. Не искате думата. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. И сега гласуваме по целия текст с така приетите изменения. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Тридесет 5 души са гласували, 29 е, за, 6 против. Приете доклада, поздравления е, и благодарности за докладчика и за комисията. It was, it was a good job. И така, свършихме добра работа. И можем да продължим с следващата точка от нашия дневен ред. През юли 2014 година комисията прие план в, за подпомагане на средните и малки предприятия за зелен растеж. Това е изключително важна стратегия, която работи за засилване на енергийната ефективност на малките и средни предприятия. Нашата комисия реши да изготви становище по тази тема. Нашият докладчик е господин Никадан, който не е тук сред нас, за съжаление. И това, което аз сега предлагам, е следното. Разполагаме с текста на докладчика, можем да вземем решение за срока за внасяне на измененията. Четвъртък, 5 март е този срок. И така приключваме с тази точка от нашия дневен ред. Съгласни ли сте с подобен подход? Съгласни ли са докладчиците в сянка с това? Благодаря. И така, 12 на обяд, четвъртък, 5 март, крайен срок за внасене на измененията по доклада за възможности за зелен растеж за малките и средни предприятия. Следващата точка от нашия дневен ред Благодаря. Thank you for shutting mouth. <laughs> Благодаря ви за тази реакция. Е, следващата точка е Европейски фонд за стратегически инвестиции. Господин Ван Нистелрой е докладчик. Благодаря му, защото той се съгласи е, да изготви този доклад малко в последния момент. Този доклад е представен пред членовете на нашата комисия. А днес ще проведем дискусия по този текст и ще гласуваме по него на заседанието през месец март. Срока за внасяне на изменения, това, което аз ви предлагам, 5 март, 12 на обяд на английски язик само. Само искам да ви припомня, че сроковете са изключително кратки за този доклад и за това работим при тези условия. Моля ви до 5 марта да внесете на английски язик измененията по този доклад. Ето как печелим време. Господин Ван Нистелрой се съгласи да бъде докладчик и по следващата тема, проект на коригиращ бюджет номер едно от 2015 година, Европейски фонд за стратегически инвестиции, тъй като двата доклада са свързани помежду си. Така че господин Ван Нистелрой, ако сте съгласен да ни информирате по двата доклада. И ще ги обсъдим едновременно, ако сте съгласен. Благодаря. Имате думата. Благодаря. Ще говоря на английски, след като ни призовахте да работим само на английски. В този момент в съседната зала се води сесия за въпроси и отговори с всички докладчици. В момента тече това. В 4Q1 с Европейската комисия. Така че виждате как е, това е процедурата. Всичко се дублира и триблира. Така, зелената седмица, наистина, някои работиха много упорито, за да се получи един балансиран текст, и за да се представят и да си останем в правомощията на комисията Реги. Защото ако слушате внимателно, е, много е, така напрежение има между другите групи в ИТРЕ, в е, групата за по транспорт и финанси има доста напрежение. Нас не ни засяга пряко това, тъй като не трябва да се е, е, вземат пари от е, изцяло различни инструменти, т.е. кохезионните фондове не допринасят е, пряко към този е, инвестиционен фонд, гаранционен фонд на Юнкер. Важно е да се знае това, за да да следим това, което може да се случи и да се възползваме от синергията. Поне това е моят поглед върху нещата. Другия начин да се погледне на това е, че този фонд ще помогне за постигне кохезионните цели, социално, економическо и териториална кохезия. Това е, е над подхода, и да не попадаме в капана на е, претоварване с много и дублиране на много работа и да отнемаме е, да, да отнемаме от е, работата на други комисии т.е. да си останем в нашите правомощия. Както казах, новите фондове няма да е, изядат, да погълнат е, нашите европейски е, фондове за кръгови е, инвестиция, защото ако има някъде лесно намираеми пари, много хора от Европейската инвестиционна банка ще дойдат в Румъния и ще кажат, окей, имаме екип, ще ви помогнем да се доберете до тези пари. И това е малко е, изненадващо. Хората ще бъдат озадачени. Дори е, е, хора, които е, е, вече работят е, за даден фонд, ще кажат, аз ще мина да работя за този фонд, защото той ми обещава повече. Е, ние допускаме как, но не знаем на практика как ще функционират нещата, защото по принцип отношението, подхода към фонда е положително. Второто е, че ще имаме синергия с държавите, в които, например, някакъв проект за научисателска инфраструктура или пилотен проект или нещо в, енер... в областта на енергетиката, се намира на някаква, някакъв етап, до някъде финансиран от някои от нашите фондове. И този проект се е, завършва с е, е, споделяне на риска, средства по на риска с Европейски инвестиционен фонд. Това може да се случи и аз имам положително отношение, защото е, това ни е, дава възможност да работим при по-голям риск и нашия регламент не изключва и такъв вид дейност, регламента за активите. Второто, новия фонд създава възможност за регионални платформи в отделни страни и в региони. И нашите пари от е, кръговите фондове се въвеждат в нови въртящи се фондове и се използват вече по друг начин. А органите са тези, които е, подбират е, проектите, понякога може би от една и съща група хора, може би тези, които изготвят, е, подготвят инициативите за структурния фонд. Така че аз не знам как ще проработи всичко това. Ето защо в моите изменения аз е, се опитвам да прокарам две идеи. Първо, аз оставам в приоритетите на регионалните ни инвестиционни фондове, и набягам отново на необходимостта да имаме синергия. Второ, искам да бъда информиран за ефекта от този нов фонд. Това е въпрос на оценка. Е, защото е, това е, е, което трябваше да. Това е което, до което доведе економическата криза. Някои региони в България, в Румъния, там където има и млади хора, те са изпаднали в много тежко положение и с този нов фонд нещата ще се влушат вместо да се оправят. Някъде по столиците ефектът ще е огромен и положителен, но в селскостопанските райони нещата ще стават още по-лоши. И именно точно това искам да преценя предварително, да знам. Затова и ние описахме този подход е, за информиране. Не просто защото седях и слушах е, половин час, трябва ни, е, трябват им наистина убедителни, жеспособни, печеливши проекти защото този нов фонд работи по силата на договорите на Европейския съюз. Ето защо искам да се съдържа тази информация в оценките. Освен това, на няколко места поставих, е, както обикновено, въпроси за това какво е, трябва да направим по отношение на дисбалансите, за трансграничните е, аспект. Много важно е, е между страни, между региони, особено е, да се включат и тези неща, да се вземат предвид и тези неща. Много важно е също да се каже, че именно в документите се съдържат се съдържат допълнителния допълващ характер на този фонд – защото ако поемаме риски или публични е, дългове в е, е, някой регион и ако те се финансират на европейско равнище, няма смисъл от това, няма добавена стойност. Има неща, които по-лесно могат да бъдат предоставени за финансиране на Европа. По този начин харчат се пари, окей. Okay 150 е, милиарда в е, заеми, но трябва да сме твърди в това отношение, е, а именно този фонд да е допълващ, а не да замества местните или регионални, или нивото на дълга. И последна бележка по тази първа точка от програмата географската, географския критерий. Той не е включен тук и аз не искам това. Е, географския фактор означава, не означава Италия или Франция да получат толкова и толкова. Не това е случая. Начина по който ние даваме своите вноски и решаваме за как да се разпределят средствата. Но е, това, което по-общо се опитвам да постигна, е да балансирам, да доведа до баланси, в, да допиша към един баланс в Европа, не обратното, от териториално, социално е, и економическо сближаване, не обратното търся Е, това ме отвежда на проекто коригиращия бюджет. Сега, точка пета от текста е а, едно от нещата тук са, че този факт не трябва да а, представлява риск за съществуващите фондове. Това ще е нов двугодишен фонд. А, и ако нямаме, е, е, е, който не предвижда, не предполага структурен и устойчив развой. развой. Тоест, ако можем да внесем пари на ниво проект в държавите, това ще е добре. Може би редица държави използват такива проекти, които са е, подходящи за е, новите фондове, но възможно е, но не на ниво на, на, на нашия бюджет в момента. Това исках да кажа. Ние сме изцяло отворени. Сега знам, че времето ни дава възможност в момента, но 5 март, когато е моят рожден ден, дали ще ми е, ще ме почерпите с нещо, ще ми дадете подарък или ще предложите изменение, е, как, както прецените е, на английски, заповядайте. Uh, um, And, <laughs> Да, благодаря ви, благодаря ви. ще ви запомним датата на рождения ден, казва председателката. Не само за това, защото е срок за изменение и допълнение. Госпожа Бресова е, е докладчик Сянка, заповядайте. Надявам се, че поне мога на италиански да говоря. Да пиша ясно, че трябва да е на английски. Добре, благодаря. Е, сега, понеже все пак сложни въпроси, предпочитам народния си език да говоря. От сега мога да благодаря на докладчика и да му обещая, че изменения ще получи. На, над всяко изменение ще пише, че ще е тружден ден. Документът, който е приготвил докладчик е добър и на бърз първи прочит, мисля, че в голяма степен можем да се съгласим с това, което, с анализа, който ни представя е, докладчика. И някои бележки, след това ще видим какви изменения да формулираме. Първата бележка сега за сега е тъкмо в смисъла, в който се изказа и доставчика. Значи, този, този план фактически представя инвестиционни гаранции. Тук не става въпрос за някакви допълнителни финансови средства. И и общо взето, е, е, като ресурс ще се използват частни спестявания – което само по себе си е доста деликатно е, решение. Но оттам обаче, доколкото ще се използват частни спестявания, е, би следвало е, и капиталовложенията да бъдат подбрани специфично. И те трябва да бъдат рентабилни, разбира се, и да водят до създаване на работни места, до модернизация на нашите структуроопределящи промишлени отрасли, на инфраструктурата, енергийна, съобщителна и така нататък. И, че, значи за, за нова, някакви нови промишлени предприятия и така нататък, по-скоро в Европа днес не може да се говори, но е, определено има място за усъвременяване, за модернизиране с оглед повишаването на способността ни. Така. И сега пак отново, доколкото всъщност става въпрос за гаранции, в много случаите тези капиталовложения е, биха могли да минат и без гаранция Нали, в такъв смисъл искам да, говоря, да, да кажа, ако проектът не си струва, дали ще бъде гарантиран от държавата или от частния сектор, без значение. И това, което не, не веднъж подчерта е, докладчикът, е изключително важно, съответно. Става въпрос за приоритетите, за подреждането на тези е, капитални проекти по е, тяхната значимост е, и а, е, за вписването им е, в контекста на структурните фондове с техните е, инвестиционни програми. Още повече, става въпрос в тези случаи и за смесено частно държавно финансиране. И, и трябва да се направи така, че капиталовложенията по плана Юнкер да не изместват или по-скоро да не насочват капиталовложенията по структурните фондове към по-низко производителни дейности че трябва да има взаимно подсилване, обогатяване, е, е, увеличаване на ефекта. Например, е, нали, да, да, да, да не се изместват капиталовложенията, предвидени а, от структурните фондове, към, към зони, към, към части на, от територията и дейности, които в сравнение с първоначалния план са по низкопродуктивни продуктивни. Териториалният аспект, е, е, разбира се, е, е много важен. Нали? Говорим за хоризонталния характер на политиката за териториална кохезия. И не може да има каталожения, които са в ущърп на тази политика. А днес има държави, които имат достатъчно висок кредитен рейтинг и от друга страна държави, в които инвестиционният риск се разглежда като по-висок. И следователно именно в тези последните ще трябва да се акцентира, за да не се получи известна маргинализация. И аз е, е, винаги бих се изказвала в полза на по-широкото използване на финансовия инженеринг, на, на новаторските инструменти за е, финансиране. И, и най-вече тези, които по-настоящен вече се предлагат в рамките на структурните фондове. И накрая, мисля, че ако успеем по големите е, проекти по структурните фондове, средствата от плана Юнкер, дори под формата само на гаранция, е, могат да е, постигнат синергиен ефект, то с голяма вероятност бихме могли да говорим за засилване на общия економически е, ефект на, на структурните фондове за е, обновяване на економиката и за вдъхване на нов живот на, на изпадналите в е, затруднени райони. И изменения, както казах, ще има за подарък на господин Нистарой за рождения му ден. Господин Руев, други, друг докладчик Сянка. Благодаря, госпожо председател. Рискувайки да си изпусна влака, все пак е, реших да остана и да участвам в този разговор. Виждам известни основания за вливането на структурните фондове на някой етап в е, инвестиционната програма Юнкер фактически някои от средствата, които се изземат от хоризонт 2020. Що се отнася до намеренията, заложени в плана Юнкер, се насочват към някои от кохезионните проекти. Определено за сметка на изследователските проекти, които нямат непосредствено видима полза, но разбира се, биха могли да отидат за разработване на нови материали, като например графина и, други такива е, революционни е, нововведения. Е, аз определено съм против тази идея, да се избират само от личниците, така, така да се каже, и, и определено против това да се омалуважава Хоризонт 2020, защото, видите ли, проектите по него нямали непосредствен възвръщаемост. Сега, излиза, че държавата или свръхдържавата най-добре знае е, кои са добрите капиталовложения. Много се съмнявам. Е, аз просто не съм убеден, че онова, което ни обещава комисията, като възможности за мобилизиране на частни инвестиционни средства, да много се съмнявам, че това въобще ще се сбъдне. И аз не мога да споделя оптимистичното настроение по повод на това предложение. Ам... И ако се постигне добър резултат общо за европейската економика, е важно от сега да бъдем реалистично настроени, да не кажем някой ден, че всичко се дължи на плана Юнкер, понеже едва ли ще бъде така. Благодаря, господин Шаблон. Благодаря, госпожо председател. Накратко, аз съм много удовлетворен от а, хода на е, нашите разисквания до сега. Значи, става дума за плана Юнкер. Добре. И някакси е, тук нещата са наполовина е, е, между сериозно инвестиционно програмиране и разисквания между е, финансово инвестиционни е, консултанти. Чакайте малко. Ние сме политици. Нали, говорим и, и трябва да говорим за хората. Значи какво било леди колко си милиона или колко си милиарда фактически мултипликационен ефект. Това не е за ушите на широката общественост. Да си говорим политически. Капиталовложенията не би следвало да бъдат национализирани. Няма нужда от това. Парите са си пари. Да не говорим, че с съместна на държавата може да се стигне до задълбочаване на поляризацията нали, между, между части на Европейския съюз. От друга страна не става дума за инвестиране на тези средства в разни е, данъчни убежища. Значи, ако не измислим някакъв план за непосредствено изпълнение, при който капиталовложенията решително да се справят с безработицата, ще си навлечем социално бедствие с огромна вреда за Европа. Значи много добре е да се търсят полезни капиталовложения. Ако жителите на най-новогодетелстваните райони от Европейския съюз не почувстват полза от тези предложения, всичко ще бъде в ущърп на Европа в края на краищата. Нали, тук трябва да се има предвид социалния аспект. И нашата комисия – би трябвало да обърне особено внимание на подбора на капиталовложенията, на капиталните проекти, така, щото тези капитални проекти да имат пряко въздействие е, за намаляването на безработицата и то върху главните пазари на труда. Нали, примерно в Люксембург е, една инвестиция ще получи сериозна възвръщаемост над средната, но не това е целта на този инвестиционен план. И нашата комисия за регионалното развитие има сериозна роля да играе именно в това, в това отношение. Понеже ние, е, предвид това, че се занимаваме с въпросите на, на местното и областното управление, стоим много по-близо до същинските ежедневни проблеми на териториите. И аз мисля, че измененията, които ние, нашата политическа група ще внесе, ще бъдат именно в този смисъл. Да не забравяме регионалните аспекти на плана Юнкер. Ето защо аз призовавам всички, не само докладчика, да не забравяме този, този аспект за безработицата. Направим така, че капиталовложенията да са, да са смислени, а не късогледи. Не, И тук не става въпрос за анализ на тези проекти единствено от банкова гледна точка. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък, защото гоня влак и аз. Само два коментара. Нашата комисия наистина може да се зададе един важен централен въпрос, а именно дали тези е, фондове, европейски фондове за инвестиции няма да заострят е, различията между регионите и да бъдат препятствие за сближаването, за кохезията. Това е основният въпрос. И частните предприятия ще правят предложение на най-богатите региони, на най-развитите градове. Има такъв риск и там, където безработицата е най-висока, има реално очакване за инвестиции така че да се решат проблемите на безработицата, има опасност точно тези е, е, райони да е, останат извън мерките. Най-отдалечените райони са именно такъв пример. И при сегашните условия, на базата на това, което се каза, не виждам някакъв проект, финансирано тези фондове, който да се осъществи в някои от най-отдалечените райони. Така че докладчика е прав, когато казва, че трябва да се опираме на договора и да припомним на Европейската комисия нейното задължение да спазва целите на економическото, териториалното, социалното сближаване, залегнали в договор за функциониране на Европейския съюз. Що се отнася до географските критерии? Вярно е, че Европейската комисия не е взела такова решение и трябва да се върви към национализация. Но ние, нашата комисия, също сме взели решение да класираме по категории регионите. И сме направили това, защото има смисъл в подобно начинание. От най-развити към най-слабо развити и Европейския съюз трябва да се опре на тези критерии, които ние отстояваме. Това може да направи нашата комисия да настоява за това, защото всяка една комисия на парламента ще има съответната своя собствена гледна точка към плана Юнкер. И не можем да изчакваме решенията на другите комисии, за да защитим тези цели. Yes, uh, but... Благодаря. Да, обаче господин Селър също преди вас поиска думата. Първо той след това вие. Мисля, че не трябва да си осложняваме живота, защото в други комисии се случва нещо такова, а би трябвало да се съсредоточим върху това, което е важно за нас в нашата комисия Реги. А за нас е важно да направим така, защото отново да има един е, е, период, е, да има кохезионна политика и структурни фондове, които заедно с държавите членки с помощта на европейски пари да бъде съфинансиран и съфинансирано с пари от държавите членки да финансира проекти, които водят до е, е, по-голяма заетост и конкурентоспособност. Това, което обсъждаме тук е, в момента, всъщност плана Юнкер имаше друго намерение, друга цел. Или нашата това, което ние обсъждаме, има друга цел от е, е, плана Юнкер. За да има растеж в Европа, ето сега ние сме в трудно положение, в някои държави членки има е, много ограничен растеж и даже рецесия. В, друг, от друга страна, в е, частни ръце, в частните джубове лежат достатъчно пари. Е, те търсят обаче възможности за инвестиции, за инвестиране плана на е, председателя на комисията е именно да се даде възможност за да се намерят именно възможности за такива инвестиции, където е, е, риска за тях или за заинтересованите страни да е ограничен склоняш към нула. Така поне, това е намерението, поне моето разбиране. Е, това, което ние искаме обаче е кохезионна структурна политика и регионална. Това няма нищо общо с кохезионната регионална политика. Там целта е съвсем друга. Ето е, защо европейски пари за, е, за избягване или намаляване на риска, заедно с финансов принос от Европейската инвестиционна банка, това е целта е, за да е, може е, да се каже на частните инвеститори, окей, готови сме за неща, които до сега не бяха финансирани, да, да поемем неща, които до сега за това ще се да се отделят средства от един определен от нас бюджет с съответно заложени на европейско равнище цели в, за инфраструктура, новации, транспорт. До сега нямаше достъп до тези пари, които не се предвиждаше се посегне на структурите и кохезионни фондове. Но е, казваме, след като ни трябва средства за научни изследвания, защо да не вземем средства от Connecting Europe е, е, фонда Connecting Europe? Защо да не можем да вземем пари, ако резерва или в процеса на годините не, не изразходените средства от структурния или съскопанския земеделския фонд. И тук обаче ние трябва да станем и твърдо да кажем, не, това не трябва да се случва. Това, което е, е предвидено за кохезионна и структурна политика, там е, той е обект на друга концепция. И тук трябва да прокараме нашата идея е, за да се изясни от бюджетна гледна точка, разбира се, е, там бюджетната комисия трябва да си блъска главата, дали парите е, от, е, дали се използват добре е, средствата от Connecting Europe или или пък вече това ще е в приоритетите, приоритетите на комисията, за, която отговаря за стратегия за 2020 година. Тоест, средствата да си останат е, е, в е, това, за което са предвидели, а не да се прехвърлят и да се използват за други цели ако оттам отстъпим и допуснем така едно от клоняване на сеца, тогава ще имаме проблеми и няма да можем да водим нашата политика по начина по който водихме до сега. Благодаря, госпожа Ренке. Yeah, thank you, Madam Chair. Um... Благодаря ви, госпожо председател. Ще си кажа от името на колегата Моника Вана, която е докладчик сянка по становището и за съжаление е възпрепятствана да е, присъства на път за Виена. Е, тя е написала становището си на немски, така че на немски ще продължа. Първо благодаря на секретарията и на докладчика, които в, е, за кратко време свършиха добра работа. Становището поставя много, дава възможност е, за допълне, допълняемост между е, Кохезионния фонд и е, други е, фондове, европейски фондове. Колкото до комисията за регии, с дългия си опит, дългодишния си опит в е, тази политика, трябва да знае колко важно е региони с особена висока безработица да бъдат е, е, включени и е, да бъдат, е, а не да бъдат изключени от е, тази е, политика. Е, Кохезионния фонд е, е, трябва да се постави ясни цели, като например създаването работни места в региони с висока безработица, както и придружаващи мерки като активна е, политика за заетост. Създаването на работни места трябва да бъде в фокуса на инвестиционните планове. Е, със структурните фондове е, от гледна точка на ЕС е, трябва да се направи така, че да инвестициите отговарят на ясни критерии, свързани с Европа 2020. Това означава да се включат задължително местното и равнище и регионално равнище и гражданското общество такива задачи, предписания липсват в пакета на Юнкер, за да е, фонда, кохезионния фонд е, е, по-скоро не дава пари, а идеи в така че Нека през следващите седмици да работим заедно по един план за е, инвестиционен план, е, като поставим ударенията там, където трябва. Е, това, защ... И да много ясно да формулираме целите, защото един план, който ня, не, зад който не стоят ясно е, формулирани цели, е, е обречен, е обречен на провал. Благодаря. Госпожа Дамато. Благодаря на, колеги, на колегата за извършеното от него, е, смятам, че можем да споделим това, което е, беше казано току-що, но не трябва да забравяме, че при е, програмния период от, до 2020 година ситуацията е една, за другите фондове е различна и тази е, допълняемост е, буди известни съмнения у мен. Това, което предлага комисията, член 5 или нея 4, посочва, е, че държавите членки могат да използват е, средствата от кохезионните фондове, е, за да финансират избираеми проекти, подкрепени от Европейската инвестиционна банка. Ето цитирам. Държавите членки могат да използват тези средства за проекти, в които участва Европейската инвестиционна банка с подкрепен от Гаранционния фонд. И споразуменията за партньорство и съответните средства. Проблема не е в измененията от колегите, защото на други места се изисква спазването на тези изисквания, но в самото предложение на комисията се казва, че трябва да се използват фондовете, кохезионните фондове за инвестиционния фонд, защото това е свързано и с пакта за стабилност. Държавите членки могат, биха могли за друго, друга посока да насочат своя ресурса. Това е доста опасно. Въпреки всички изменения, които бихме могли да внесем, ако не се предприеме нещо конкретно, за да не бъдат отклонявани тези средства, нищо няма да постигнем особено, що се отнася до комитета, който оценява проектите. Това не е пример за прозрачност, защото ще включва състава му 6 експерти, назначени от управителния съвет по предложение на комисията и на Европейската инвестиционна банка, а парламента никаква роля не играе тук. Благодаря, господин Новак. Благодаря. А, да, това е второто становище на господин Ван Нистелрой. Няма географски критерии да се подбират а, проектите. Това не означава, че не се прави но има по-слабо и по-силно развити райони. А, ние не трябва да засилваме различията между отделните региони. И това, което искам да кажа, е, че трябва да се избегне конфликт между плана Юнкер и политиката на сближаване. Тъкмо обратното, трябва да се работи по посока на синергия между двете. Само това е, е начина по който можем да постигнем е, нещо е, реално и да отговорим на очакванията на гражданите. На второ място трябва да има пълна прозрачност по е, процедурите за приемане е, за избиране на проектите, като всяка държава членка трябва да ползва един и най-съща процедура за това, за да се избегне по-голямото влияние, което биха могли да окажат някои държави е, спрямо други. Освен това, трябва да сме наясно и по целите на този проект защото сред приятите проекти има и такива с много дребни цели. Важни те според мен са иновационните проекти с голяма добавена полза, така че това е основната цел на този план. Благодаря ви. No не виждам други желаящи да се изкажат. Господин Ван Нистелро, искате ли да реагирате на някои от направените коментари? А, да, благодаря. Text, main... Не, вижте, в текста е казано най-важното, което вече... Е това, което обсъдихме, е вече фигурира, мисля, в текста. Ако има някои допълнителни неща, които попадат е, в мандата на нашата комисия, аз е, ще подходя напълно отзивчиво. Е, и всички тези неща за, за управленската структура и по-съществените неща за фонда ще бъдат предмет на дебат в комисията по економическата политика, така че да не стигаме до там. Но, както каза колегата, като се почнем да говорим за пари, и европейски средства, веднага се пита, добре, какъв е мултипликационният ефект? Нали, едно евро колко ще мобилизира? И фактически в нашия случай мултипликаторът не е кой знае колко висок. Тъй като тук се Например, започва с, да кажем, образователни центрове, е, които се е, финансират е, с безназвездни суми. Тук съм си записал, нали, това са такива едни буклучеви пари. Така, пари, които се отиват на вятъра с преследване на политически цели. y нищо не пречи, разбира се, такива общообразователни, ако щете, е, е, е, проекти с широко обществено и културно значение да се съчетават с чисто економически рентабилни други. Въпросът е, че това не ни е работа на нас. Е, и да има, има други ресорни комисии, които се занимават с това. И вече друг разговор, по-задълбочен, можем да водим за това, кое е жизнеспособно и кое не. Никога не можем да кажем, че ето на. Те харчат пари на вятъра, а ние заработваме печалбата. Не, впрочем, достатъчно е, пари има. Нали, и се харчат широко средства, е, които нямат възвръщаемост. Така че това не е проблемът. Същинският проблем е да се постигне развитие е, в региони и другаде, нали, по места, е, е, които са в тежко економическо и друго положение. Това опасявам се просто обаче, с едни гаранционни средства няма да стане. Иначе, вероятно, трябва по-широко да огласяваме своите приоритети, тук да, да помолим Европейската комисия да, да ни помогне. Нали, защото е, има и в другите групи, нали, като кажат, ние представляваме Европейската комисия. Ми, добре, дайте да ви чуем, като я представлявате. Благодаря ви в качеството си на председател Бих искала да подчертая, че в нашето становище, което надявам се ще приемем, становището на регионалната комисия, да подчертаем взаимното допълване между двата инструмента, значимостта на инструмента за кохезионната политика и разликите, разбира се, понеже да, ние имаме различни цели, различно е финансирането, верно, както казвате, но ние трябва да отстояваме значимостта и ролята на кохезионната политика на Европейския съюз. Сега, представителите на комисията, на Европейската комисия, желаете ли да вземете думата, господин Апол? Благодаря, госпожо председател. Аз бих искал съвсем накратко да се включа в тези интересни разисквания. Ние приветстваме до голяма степен становищата на докладчика, не толкова изказването на господин Селах. Не би трябвало да забравяме общата цел на инвестиционния план, обявен от председателя на комисията Юнкър. А, а тя е да се насърчи като цяло инвестиционния процес и финансирането е само едно от направленията. Критериите за подбора на финансовите инструменти все още не са формулирани, но, както казаха много от изказалите се, е, комисията, е, разбира се, ще държи на допълващия характер на, на финансирането. Т.е. да няма така наречената канибализация, иземване, на, на средства и на проекти от други области на политиката. Главната цел тук е да бъдат мобилизирани частните капитали. И наистина Нали, а, а, сега трябва да кажем, че новия този инвестиционен план а, Юнкер не е нова политика. Той, разбира се, ще обслужва действащите политики а, е, на, на Съюза. А, и, и, разбира се, тези проекти а, е, ще трябва да бъдат избирани с оглед приноса си за а, е, а, е, различните политически направления на, на дейност. Така че е, е, не може да става дума за ощетяване на, на, на някакви интереси. Ам, и после, много е важно да се води добра отчетност, е, за да имаме възможност за оценка на резултатите. Това не е конкретно предвидено в е, предложението на, на комисията, но, но те първа ние ще е, е, въведем някои изисквания за отчетност. Сега въпроса за актовете по делегация, комисията не е убедена, че те биха били необходими в случая, макар и да не се противопоставя категорично. Е, ще видим. И това е. Благодаря. Е, благодаря ви. Бих искал да напомня на всички, че крайен срок за изменение и допълнение е 5 март, рождения ден на господин Ван Нестарой, нашия докладчик. Всички подаръци в натура. А, не, пардон, само на английски подаръците, да. Следващата точка от дневния ни ред е свързана, впрочем те двете следващи са свързани помежду си, 12 и 13 точки. Господин Виктор Бощинаро е наш докладчик, който има много малко време днес, но аз все пак се надявам да успее да представи двата си доклада едновременно в едно изказване, понеже те са свързани. Единият доклад е постановище за изменението на регламента Евратом 1311 от 2013 година, определящ многогодишната финансова рамка за периода 14-20 година и следващата 12-та точка от нашия дневен ред е проекто коригираш бюджет. Втори за тази година. Трансфер на задълженията по споделеното управление, економическото, социалното и териториалното сближаване, устойчив растеж, сигурността и гражданството на Европа. Ам, сега на английски ще продължа, само ви поздравих на български госпожо председател. Сега, защо, защо е толкова важно е, тези две неща да се приемат а, е, а, е, максимално бързо, за да имат своя ефект? И двете становища са свързани с проблема за късното приемане на оперативните програми за новия програмен период. Ще представя двете становища заедно, защото те са много тясно свързани помежду си. Що се отнася до европейските структурни инвестиционни фондове, само 251 оперативни програми, е, възлизащи на 43% от общата сума, са прияти до края на 2014 година. 75 оперативни програми, на които, които се равняват на 13%, е, са влезли в процедура на пренос по 15 член от финансовия регламент, т.е. били са готови за приемане към края на миналата година, обаче е, технически не е, възможно, не е било възможно да бъдат приети на време. И затова просто технически е отложено приемането им за началото на тази година, като те все още могат да бъдат насочени за освояване на ангажиментите от е, миналата година и някъде останалите 260, около 45% от общия брой на програмите, са не утвърдени, не са е, влезли в процедура на пренос, така че единствени начин все пак тези програми да използват парите за 2014 година е с изменение на регламента. Комисията съответно направи своите предложения, за което и благодаря. И е много важно е, изменението на регламента и после коригиращия бюджет да бъдат приети почти незабавно. Всичко трябва да стане на английски язик, да се спестят срокове технологични за езиков превод и с много кратки срокове за работа. Сега, двете становища визират различна роля на Европейския парламент. Преразглеждането на многогодишната финансова рамка си е все така, то все така подлежи на съгласието на парламента. А втория коригиращ бюджет за тази година минава по процедурата на съвместно решение. Що се отнася до многогодишната рамка, предложението на Европейската комисия което вече е прието от съвета, предвижда прехвърлянето на почти всички ангажименти за 2014 по статия 1Б, които не са освоени, поради късното приемане на оперативните програми към 2015 година. От това следва, че националните и областните власти ще се натоварят с тежки задачи през тази година, но това е направено за да се гарантира равнопоставеност на държавите членки и от тази гледна точка Европейската комисия се ангажира да бъде активен партньор, да, да, да оказва подкрепа на бенефициерите, както по време на програмирането, така и по време на освояването на средствата. И аз се надявам днес тук представители на комисията да препотвърди този ангажимент. Това е изключително важно и аз се надявам, нали, комисията да претвори думите си в дела. Като повече не забавя утвърждаването на оставащите програми, след като е, измененията бъдат приети от парламент. Единствените ангажименти, които не се прехвърлят за 2015 година са по фонда за, фонда за регионално е, развитие, трансгранични програми, предприсъединителна помощ и други, които се прехвърлят за 2017. Логиката на този различен подход е, отново се основава на сериозното закъснение при приемането на нормативната уредба. Involve three types of actors. Member states, и при това участват държави членки, страни кандидатки и съседни страни. Това, това е доста сложна схема и а, за непротиворечивост на уредбата и бързото изпълнение на програмата би било същата логика, същия подход да се приложи и за неразпределените до сега средства. Подчертавам обаче, че тези програми вече са предвидени за финансиране за 2015-2016 година. Така че средства все пак ще има. Предлагам, значи, да дадем своето съгласие и тъй като това е необходимо условие за изменението на многогодишната финансова рамка и оползотворяването на средствата от миналата година за оперативните програми, които не е могло да бъдат е, приети и са влезли в процедура на пренос. Съветът вече се ангажира да подкрепи предложението на комисията, значи ние трябва да е, приключим тук процедурата и да дадем санкция на положителна санкция на парламента, колкото се може по-скоро. Така, аз призовавам всички докладчици сянка и политически групи да запретнем ръкари, да работим заедно, както много пъти до сега. Що се отнася до втория коригиращ бюджет за тази година, той е пряко свързан с изменението на многогодишната финансова рамка, той е фактически реализира на практиката измененията на регламента. И значи прихвърлянето на всички почти неосвоени средства по едно Б от 14 за 15 година е сърцевината на този проект. Става дума общо взето за 16,5 милиарда евро. И моите бележки по нашето становище практически са същите, както по предходния пункт, няма да повтарям. Единственото, което бих искал да добавя е, че се възползвах от възможността да повдигна още веднъж въпроса за неразплатените разходи в размер на близо 25 милиарда евро към края на миналата година, нали, за общо за трите фонда на Съюза – и аз моля комисията да ни представи цялата необходима информация за текущото състояние, за въздействието му, особено към 2017 и 2018 година, що се отнася до очакваните плащания и мерките, които следва да бъдат взети, така че просрочието да не се е, да не, да не нарасне. Сроковете много прости. Приемане на двете становища в нашата комисия на следващото ни заседание в края на месец март. Приемане в пленарната зала през месец април на първата е, сесия е, априлска е, в Брюксел. Предварително благодаря на колегите за проявяването те първа ще проявяват търпение и готовност да работят в съкратени срокове за проявеното разбиране, че това е без съмнение единствения начин да си свършим работата на време и да дадем възможност на държавите членки и третите териториални единици да се възползват от така очакваните оперативни средства. Благодаря ви. Е, имайки предвид, че няма да има възможност за изменения, е, повтарям отново благодарността си и изразявам надежда че ще се справим с определения срок. Благодаря. Благодаря много, господин. Как? Само да кажа, че господин Пастинаро за много, изготви това становище много, двете становища в много кратък срок на заседанието на координаторите в Страсбург обсъдихме това и решихме, изработихме графика за изготвяне становище. Смятахме да ги приемем на следващото заседание на 26 март. Ето защо предложението на секретарията и моето предложение е да поставим срок, крайен срок за, за измененията само на английски, пак е, тази прословута дата 5 март това е крайния срок за мненията. Предлагам по всички тези е, причини, които изразихме, е, които е, споменахме. Сега имате думата, господин Новаков. Благодаря, че при един, въпреки е, единствения работен език и краткия срок, ще успеем да допринесем достатъчно за това досие. Преди да коментирам, ще кажа следното. Би трябвало много ясно да решим какви ще са приоритетите, какво ще се финансира от бюджета. Ако ако се окаже, че е, очакванията ни са, не са били, не са се оправдали по отношение на дългосрочна финансова рамка. Ако вие тук стана дума за, за затлачените плащания, тогава наистина ще трябва да вземем конкретни, да предвидим конкретни стъпки, ако не да изчистим тази е, това натрупване изостанали плащания, поне да го намалим. Сега, колкото до плащанията и поетите ангажименти, има разлика. Поетите ангажименти не са действие, те са нещо обещано но е, поне си мисля следващия път е, да е, се постараем да заделим повече време за ползотворни дискусии, защото съм сигурен, че някои неща ще пропуснем поради кратките срокове. Така че очаквам сътрудничество по това досие. Благодаря, госпожа Дамато. Благодаря. Ще бъде съвсем кратка. Има Риста, оперативни програми, над 40% от всички програми, които се нуждаят от финансовите рамки, за да имат ресурс в тези срокове. Радвам се на предложението на комисията. Non certo per incolpare per forza. Uh, Не искаме да опрекваме когото и да е, но не бихме искали тези забавения да продължат. Е, така че трябва да предоставим най-вярната информация на нашите граждани. Е, в Италия има сериозни проблеми, особено в южната част на страната. И не можем да си затваряме очите пред проблемите за липсата на плащания. Както посочи колегата, става дума за 25 милиарда средства евро, които не са получили бенефициерите на проекти. И тук се присъединявам към докладчика с искане комисията да предостави в най-кратък срок цялата необходима информация по този въпрос. Това има огромно значение. Други желания имате ли? Не, господин Ван Мистер. Бих искал да благодаря на колегата за неговата работа, свършена в извършена в съвсем кратък срок – И по отношение на трансфера на средства от миналите периоди, смятам, че това не е нещо извънредно, което наблюдаваме. Шеста и седма точка. в проекто бюджета за 2015 година. Тук ли трябва да бъде включено това или не? Комисията спомена, че това може да намери лесно решение, но като че ли е, въпросите са различни. От една страна не е извършените плащания, от друга страна обединението на две дълги. Thank you. Thank you very much. Other wishes for the contribution? Благодаря много. Има ли други желаящи да се изкажат? Не. Господин Бощинаро, накратко да заключ, направите заключение. Съвсем накратко. Първо да благодаря на изказалите се. Представям си, мисля си, че и комисията е, би реагирала. Ако не, и това ще преживеем, но наистина е важно да чуем ангажимент и гаранция, че комисията ще заработи, за да изпълни напълно обещаното, а именно да помогне държавите членки да отстранят тези проблеми, които бяха създадени е, по две причини. Първо, забавяне в самите държави членки при изготвяне на оперативните програми и второ, допълнително забавяне е, при обсъждането им с Европейската комисия. Значи проблема се корени на две места. Важното обаче е да работим и да е, така вземем нещата в е, свои ръце и да е, насочим е, курса на, на нещата както трябва е, със съвместни усилия, защото е, с участието на държавите членки и комисията, защото парламента може само едно или две неща да приеме или да отхвърли предложенията. Не си представям отхвърляне, обратното. Но ако си свършим добре е, е, работата, надявам се също и комисията да си свърши работата със своите по, програми за подпомагане на държавите членки, пък и държавите членки и регионите, когато изпълняват програмите също и наистина това забавене в плащанията, е, зная, старахме се максимално миналата година, е, редуцирахме ги частично, но отново важното е съвета и проблемите създадени от някои държави членки. Държавите членки трябва да са наясно, че тези средства трябва да бъдат тези поети ангажименти трябва да бъдат изпълнени, трябва да се изплатат обещаните, ангажираните средства. Отново, ключа за решението е в другаде, не в ръцете на парламента, определено. Ето защо аз тук е, вярвам, че комисията и комисаря за регионално развитие, както и колегиума, е, надявам се, че и вярвам, че те ще направят е, е, всичко по силите им, за да пречат да се натрупат допълнителни задължения, защото ако парите, които трябва да бъдат изплатени до 17-та, плюс натрупаните от миналото, ще доведат до огромна, огромна сума е, неуправляеме, дето се казва, и, и не, трябва да направим всичко възможно да попречим това да се случи. И накрая не смятам, че трябва да бъдем прекалено сурови и е, хвърляме цялата вина върху европейската администрация, защото трябва наистина да видим е, какви са причините за такова забавене когато се приемат оперативни програми, без разбира се да защитаваме този или онзи. Когато 262 оперативни програми все още не са одобрени, това вече показва, че някъде има проблем. Плюс 75-те. Ето защо трябва да обърнем погледи към държавите членки, и да видим е, какъв е, е капацитета на националните правителства е, и там, където регионите имат отговорност и изготвяне на оперативните програми, окей, но това е една много важна дискусия, например, която трябва да продължи в нашия институционален диалог с комисията. Отново обаче благодаря ви за вашите изказвания и благодаря, че приемате тази процедура. Това е единственото, което можем да си позволим предвид краткото време. Правили сме го и друг път. Аз наистина така вярвам, че ще има воля, готовност, пък и ще има капацитет тази комисия да служи на регионалната политика, както го е правила до сега. 5 март не е мой рожден ден, но аз също ще приема символични подаръци, но на английски, разбира се. Благодаря. Отново, повтарям, крайния срок за предложение за изменение обяд 12 часа е, на 5 март, само на английски. Благодаря, господин Плащинаро. Споменахме многократно комисията тук, но не им дадахме думата. Не дадахме думата на представителите на комисията. Е, така че, моля, ето ви възможност да реагирате на е, казаното от тук. Благодаря. Първо, благодаря на докладчика за отлично свършената работа в толкова кратък срок. Това досие е много е, спешно. Знаете колко важно е преразглеждането на многодишна финансова рамка и е, е, да стане до 2 май, до 1 май, за да не се бави допълнително приемането на програмите за следващия период 14-20. Както знаете, стигна се до съгласие в съвета в Корепер през януари. След това и кофина официално е, одобри е, това. Сега можем да е, разчитаме на този доклад на, на Европейския парламент и да имаме съгласието им, както се планира на първата пленарно заседание на 1 април. Това ще даде възможност на съвета официално да приеме е, е, разглеждането на финансовата рамка до 1 май. Както каза докладчика, комисията излезе с две декларации, които помагат да се отговори на различните въпроси, поставени от делегациите и съвета и да се стигне до бързо политическо съгласие в съвета. Първата декларация се отнася до въздействието на прехвърлянето на ангажиментите от 2014 към плащания. Тази декларация има за цел да успокои държавите членки, че пренасочването, репрофилирането няма да изисква промяна в условията е, свързани с таваните на плащанията по многогодишната финансова рамка. Вторият е важен въпрос, е, той бе поставен също и от членове на тази комисия, е, че комисията ще направи всичко, което е по силите тези програми да се, оперативните програми да се приемат максимално бързо, веднага след 1 май. В това отношение искаме да ви уволим, че ще предоставим съответната помощ, съдействие на държавите членки, за да може средствата, които са прехвърли, да бъдат изцяло освоени и да не се загуби нищо. По въпроса за натрупаните неизплатени задължения по проекти. Това бе обсъждано, което обсъжда бюджетна процедура за 2015 бюджета. През декември 2014 по искане на Европейския парламент – е, излязахме с е, съвместна декларация, включително по бюджета за 15-та. В нея се съгласихме, че плана за изплащане на натрупаните от е, предишния период плащания ще бъде одобрен от бюджетните органи преди започването на следващата бюджетна процедура, което означава много скоро. Когато говорим за изостаналите плащания, има няколко е, елемента. Има нормално изоставане, но има и ненормално такова. Според нас нормалното в края на годината се отнася до изисквания за е, плащания, които са били прекъснати или които са пристигнали много късно в края на годината. Но ние имаме, си имаме работи с ненормално големи забавения. Те се дължат на липса на кредити на бюджет, бюджетна мобилност. Е, вярно е, че този вид закъснения не са рутинни. Те са на едно ниво, което не е устойчиво за нас. Ето защо сега работим за изготвяне на плана за плащанията е, в рамките на обсъждане на бюджета с 2015 и в следващите седмици комисията ще е, започне диалог с е, двете двата стълба на бюджетния, двете ръце на бюджетния орган, да се види какви, какво да се направи, за да се сведе този обема на тези забавни плащания до края на 2016, до минимум. Както се каза, вече това трябва да стане преди да започнем обсъждането на следващата бюджетна процедура. Ето защо комисията е, много скоро ще започне този разговор с вас и ще ви представим различни възможности за намаляване на е, неизплатените суми. Мисля, че отговорих на повечето въпроси, които бяха повдигнати по време на това заседание. Накрая е, нещо за пренасочването, е, репрофилирането за е, програмите с информационно-технологична компонента. Ние предлагаме за тях препрограмиране не за 15, за до 17 година. Защо? Първо, ясно е, че съставянето на тези програми изисква повече време от нормалното за държавите членки, защото трябва да работим с партньори от страни от съседството, съседни държави, първо. И второ, правните основания за ИПА и ЕНАЙ се прие по-късно, декември 13 година, докато ИПА и ИНАЙ е, през март 14. Това обяснява забавенето. И накрая, под, подобен подход бе предложен и в 2008 за предиш, предишния период, когато средства е, бяха прехвърлени от една група, един фонд към друг е, за по-късно годината. Отново благодаря за вниманието и за подкрепата ви по това толкова важно политически, политически важно досие. Благодаря, господин Бощинаров. И така приключваме по тези точки от е, дневния ред. Да ви припомня, че в началото решихме да включим една допълнителна точка относно делегирания регламент от комисията е, за изменение на регламент е, 480 от 2014 относно препратка към регламент 508 от 2014 на Европейския парламент и на съвета. Комисията прие е, този делегиран акт, е, отчитайки е, необходимостта да се е, прилага е, регламента за рибарството и морското дело. Е, и както и регламента за общите разпоредби. Чисто погледнато, чисто казано, това е, е, е, е това е чисто техническа е, ки, е, процедура. Е, мисля, че е, е, препратихме ви е, резултата по имейл, за да възрази, въ, възрази а, Европейския парламент трябва да е, приеме е, предложение за резолюция според 105 е, точка от правилника. В рамките на два месеца може да поиска разширяване на този период за внасяне на възражения. Ако комисията не предприеме действия, след два месеца делегирания акт ще се счита за прият, одобрен. Сега ще дам думата на представителя на комисията накратко да обясни каква е целта на делегирания акт Господин Алекс Вазичани, правилно ли произнесах името ви? Е, моля, обяснете. Да, така е, права сте. Да, вие добре изясните предисторията на въпроса. Явяваме се пред вас, предлагайки изменения от технически характер и първия е, регламент на комисията по делегация 480 от март 2014 година приятел през март, защото не можехме да, да чакаме а, да се приеме е, регламента за Европейския е, фонд е, за стабилизация. След като през месец май този регламент бе прият, вече се наложи позоваванията на същия да бъдат актуализирани. Освен това сме коригирали и трето приложение, списък на данните, които се записват и съхраняват в компютърна форма. И така изменящият акт бе представен на експертната група по актове за делегация, по делегация и изпълнение – края на 14-та година, месец декември. Известен е актът на съвета и на парламента през феврари тази година и както посочихте, тече двумесечния срок. Ако няма възражения, изменящия регламент ще влезе в сила. Благодаря. Добре, благодаря. Желаят ли някои от членовете да вземат думата? Няма. Предлагам ви комисията да не поиска удължаване на срока на два месеца за възражение. Не възразявате срещу това. И по-нататък да определим крайен срок 12, 12 часа на 3 март, вторник, до което, до който срок е, ще да имате възможност да внесете секретарията проекто резолюция, възразяваща срещу проекто акта на комисията. Значи и този срок се приема. Да, това, това по-късно ще го видим. Благодаря ви. Точка разни. Има ли? Не. Няма. Дата на следващото заседание на комисията. Четвъртък, 26 март от 9 сутринта до 12.30 и от 15 до 18.30. Позволете ми да благодаря на преводачите за подкрепата, която ни оказаха днес. Закривам заседанието. Моля координаторите да останат е, обаче за закритото заседание помежду ни. Благодаря.